Пан Председателят. Uh, Дами и господа, уважаеми колеги! Моля, заемете вашите места. Предстои ни нещо много важно. Уважаеми колеги, дами и господа, драги гости, за седми път утре ние ще отбележим Евро... Европейския ден на, жертвата... на жертвите на тероризми, ден посмет... посветен на повече от 5000 жертви в Европа. Терористите обявиха война срещу цивилни лица. Те, техните удари са насочени към места, които би трябвало да са безопасни. Това, което техните постъпки са срамни и проява на страх. Ето защо тероризмът никога не може да бъде оправдан. Ние в Европа сме силни и обединени никой терорист, никоя организация не може да отслаби нашата вяра в ценностите, които са в основата на Обединена Европа. Дами и господа, моля ви да почетем с минута мълчание памета на жертвите на тероризма.